darf sie bitten platz zu nehmen. моля заемете местата си. Уважаеми колеги, заседанието от 4 юли, което бе прекъснато, е възобновено. С това откривам днешната сесия. Добре дошли! на първата, първото ни заседание е след вакансията. Трябва да започна заседанието с тъжна вест. Нашият колега Лотър Бейски е починал на 13 август. Всички нас